So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, möchte ich gerne unsere. И така, госпожи и господа, колеги, нека започнем следобедната част на заседанието. Накратко ще ви уведомя за решенията, които взеха координаторите. Госпожа Лихтенбергер е, Спирус Станилис е, ще бъде докладчик за проблема на Спирус Станилис. Е, след това господин Стоянов за финансови отчет и одит във връзка с финансирането от Европейския съюз. За тютюна решихме да не излъчваме докладчик. Тук ще има доста обсъждания в различни комисии. Решихме да не излъчваме становище. Другите решения ще бъдат представени в писмена форма, тъй като гледайки часовника виждам, че започваме с голямо закъснение. И трябва да се справим максимално бързо с дневния ред. За това ще ви изпратя информацията писменно. Сега точка 24. Доклада на господин Стоянов. Заповядайте, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално кратък, за да може да имаме време да завършим дневния ред. А, точката, която разглеждаме е а, по доклад в а, економическата комисия като водеща комисия относно директива за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитните институции. Това според мен е един изключително важен и сериозен проблем, в оглед на това, което наблюдавахме през последните години с всичките проблеми, които имаше с фалиране на различни банки, застрахователни компании, институции, кредитни институции като цяло, което предизвика пък от своя страна вълна в много страни, както в Европейския съюз, така и извън него, на помощ, предоставена държавна помощ и логично много от гражданите на тези страни си зададоха въпроса защо те, данокоплатците, трябва да носят тежестта за това, че някой не си е свършил добре работата и е довел своята кредитна институция до състояние на несъстоятелност, до а, на практика я е фалирал. А, за това се прави и предложението за тази директива, която би трябвало да създаде условия, при които националните отговорни контролни органи ще могат да правят съответните проверки на кредитните институции, особено тези с трансграничен елемент и а, ако се стигне до, в резултат на тази проверка до заключение, че дадена кредитна институция е заплашена от изпадане в несъстоятелност, да се взимат основно превантивни мерки и то такива, които да целят оздравяването на тази институция основно с частни капитали, а не с държавни капитали. А, искам да напомня, че преди, може би повече от година, когато дебатирахме въпрос с фондовете за гарантиране на депозити, схемите за гарантиране на депозити, по което становище аз също бях докладчик. Тогава много колеги повдигнаха въпроса за това, че самите схеми за гарантиране на депозитите трябва да бъдат ориентирани към превенция, не да реагират след като дадена банка фалира и да изплащат нейните задължения, а, да реагират а, по възможност превентивно, да се отпускат средства от този фонд за оздравяването на банките, за да може а, всъщност да не се изпада до стресови ситуации за гражданите, за да накопаците да се задават отново а, неудобни на практика въпроси, защо се действа след като вече а, се е установило защо не, не е имало действия предварително, които да спрат, а след това, както се казва в моята страна, след дъжка чулка се взимат, а, се взимат съответните мерки. А, така, това е накратко предложението на комисията, което е представено за тази директива. Смятам, че това е много навременно а, действие. То отразява и мнението на голяма част от европейските граждани това, което съм свършил аз до сега като работа по него не е чак толкова много, колкото ми се искаше да бъде, тъй като, както казах, въпросът е сложен а, и е изключително важен. До сега внесените изменения касават няколко, някои технически въпроси, именно споменаването на ролята на доверието на дънакоплатците в работата на системата, по-стрикно прилагане на идеята за частно финансиране, а не за държавна помощ, която да идва от средствата на събрани от гражданите. А, някои а, също така изменения, които целят а, правната терминология, свързана с а, въпросите за изпадане в несъстоятелност, кога има заплаха всъщност за изпадане за такова, за, в такава нас, а, несъстоятелност, капитал, имущество на кредитните институции. И най-накрая, разбира се, разгледане този въпрос, който винаги имаме пред нас, относно делегираните актове. Тук има едно малко по-съществено изменение, тъй като комисията предлага тя да има безсрочни правомощия за издаване на делегирани актове. Аз съм а, лимитирал до 5 години, каквато всъщност е и практиката на всички актове, които има, приемаме. Те да са с ясно обоснован, обоснован срок за, кога, за колко време се дава делегирането. И обикновено това е 5 години в другите актове, които парламентът е приемал до сега. И съответно 3 месеца вместо 2 срок на парламента или съвета да реагират при приемането на такива делегирани актове. Ако не се лъжа според съобщението, което имах от секретарията на нашата комисия, срока за изменения е 5 февруари. Много бих се радвал, ако може докладчиците в Сянка, които са да ни изпратят, да кажем, до края на другата седмица своите становища, своята визия, за да мога аз да ги в голяма степен да имам възможност да реагирам с допълнителни изменения. Разбира се, те ще имат възможност да си ги внесат директно тези изменения. Не се опитвам да открадна идеите на никой в своята дейност, но много биха ми помогнали да, да, да разбера какво е настроението в комисията и за това ви благодаря. Herzlichen Dank, Herr Kollege Stojanov. Wer möchte sich dazu? Благодаря на колегата Стоянов. Кой желая да вземе думата? Очевидно всички са съгласни. Срокът за предложения за изменения е 5 февруари. Добре, приключваме. Следващата точка е 26-та. Докладът на госпожа Лихтенбергер. Заповядайте. Няма я, добре. После ще обсъдим тази точка. Продължаваме с моя доклад. Това е а, е, застрахователното посредничество. Разполагате с проекто доклада. Предложението на комисията е за изменение за, на директивата, която до сега действаше и урежда осъществяването на застрахователно посредничество – Целта на всички тези усилия е да се постигне подобрение на нещата. Аз съм си позволил да внеса някои предложения за изменения, които засягат различни аспекти. Първо, приложното поле. Комисията предлага приложното поле да се разшири и с застрахователните събития и управлението им – аз смятам, че това не е подходящо. Освен това, комисията иска да заличи изключителната разпоредба, която определяше застрахователното посредничество като допълнителна услуга към застрахователното дело. Например, като класическите случаи даване на коли под наем, ветеринарни услуги и така нататък, но не видях основателни причини, поради които комисията да заличи това изложение, изключение и освен това се страхувам, че ако го няма това изключение, крайният потребител изобщо няма да се ползва от тези услуги. Ако не може да ги ползва, той ще е, бъде натоварен с допълнително бреме при сключването на застрахователни полиси. Още повече, че застрахователните премии всъщност са доста ниски в сравнение с действителната услуга. Не виждам защо комисията иска да отмени нещо, което доказа разумността си вече. Следващото изменение задължение за информиране при конфликт на интереси. Питам се дали разпоредбите, предлагани от комисията, не са прекалено подробни и объркващи за потребителя. За това съм внесъл някои изменения в предложението си за становище на комисия. Същото се отнася и за обявяването на а, заплащането за посредниците. Мисля, че това не е решаваща информация за клиента, за потребителя. За потребителя е решаваща цената. Той изобщо не се интересува как се ценообразува крайната цена. Затова, честно казано, смятам, че въпросът не е от решаващо значение. Също така смятам, че и по отношение на санкциите комисията малко е прекалила, без да има, например, влязла в, съла, в сила присъда, да се изправят на стълба на позора посредниците, мисля, че не е а, разумно и затова имам предложение за изменение по санкциите. Също имам предложение за делегирания акт публична тайна, е, значи, че нашата комисия не е привърженик на делегираните актове. Смятаме, че такива неща трябва да бъдат в ръцете на законодателя и само в много изключителни случаи трябва да се предвиждат делегирани актове. Затова смятам, че трябва да бъдем по-ограничителни за делегираните актове. Това е общо взето моето предложение за становище. Има ли някой нещо да каже по него? Госпожа Регнер. Благодаря. Първо, благодаря за резюмето на вашето становище. Вие много ясно засегнахте основните въпроси. Комисията както вече вие казахте, предвижда много голямо разширяване на приложното поле, а целите, които тя си поставя, са важни. Става въпрос за прозрачност на разходите и а, комисионните. Мисля, че тази цел в предложението на комисията може да се изпълни доста добре в, с предложението, така както то ни се дава сега. Разширяването на приложното поле и върху интернет продажбите на застрахователни услуги е нещо много добро. Що се отнася до обявяването на комисионните, за всички нас дискусията никак не е нова. Много съвсем наскоро я водихме. Да, има различни възможности за подход, но не съм а, убедена, че такова едно обявяване ще загроби бранша, както казват някои. Действително, за потребителя винаги представлява, а, винаги е добре да не бъде натъмно. тъмно, а, а да разполага с максимална информация, включително и за комисионните, защото поне ще знае каква е мотивацията на посредника. За делегирания акт абсолютно съм съгласна с докладчика. Ние сме законодател и е наша работа. Тоест, и това е наша работа, т.е. трябва да ограничим възможностите за делегирани актове до минимум. И може би да ви припомня една идея, която никак не е лоша. Избягването на конфликт на интереси трябва да се уреди по-добре. За да се знае кой е застрахователен агент, кой е застрахователен посредник, да не смесваме нещата. И в заключение, за санкциите, за нашата комисия, като комисия по правни въпроси. Това е много важен момент, тъй че трябва да се погрижим да има а, разумна пропорционалност. Но си мисля, че комисията общо взето в това отношение прави разумни предложения тъй че с нетърпение очаквам по-нататъчния развой на дискусията. Темата е важна за нас, но наистина трябва да се спазва пропорционалността. Председателят, има ли други желащи да кажат нещо? Очевидно не. Благодаря на всички на 7 февруари в 12 часа на обед изтича срока за предложения за изменение. И така, сега вече точка 26 от дневния ред. Това е докладът на госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Вече имахме въпроса, имахме дебат, имахме правни становища. Става въпрос за трансграничното отвличане на деца, респективно за Хакската конвенция. Това е въпрос, по който ние нямаме спорове. В интерес на всички е някои страни Имам предвид Русия, Марокко и други така по-специални случаи. Тъй е в наш интерес е с тези страни да има най-малкото договореност, която да облегчава решаването на тези случаи, зад които винаги се крие човешка трагедия, винаги се крият много емоции, много проблеми. Така че едва ли някой ще възрази, че трябва да включим тези страни. Сега обаче се прокрадва един спор по отношение на компетентността. Има правни експертни становища, които си противоречат. Аз не смятам, че съществуващите Първият правен акт трябва да се обърне, така да се каже, с хастара нагоре. Всички, е, които приветстваха Лисабонския договор, сега изведнъж е, намират е, различни недостатъци по отношение на международните договори. Не смятам, че това е редно. Не смятам, че е редно да водим правни спорове по тема, по която всички сме заинтересовани да се намери бързо решение. Всички знаем колко много се осложняват случаите напоследък, именно защото ние не можем да си решим спора. А, знам, че в съвета преобладава мнението, че държавите членки, които винаги са имали своята компетентност в тази област, трябва да продължат да я имат. Сега не се изказвам юридически издържано, но всъщност това е смисъла. Тъй, че настоятелно апелирам към съвета и към всички да му въздействат за намиране на скорошно решение. Просто не можем да си позволим да си провеждаме правни спорове за компетентност на гърба на тези деца. И то спор, който според мен отдавна е решен. Молбата ми е най-сетне да предприемем следващата стъпка, защото иначе комисията, която също подчертава колко е важно съдействието на парламента. Ще е, се насочи е, към правен анализ на положението. Не е в наш интерес да бавим нещата по този начин. Тъй, че ако има възможност е, съвета да си така премести правния спор, а, на друго поприще, на друго поле ще е много добре. Благодаря. Благодаря сега от името на съвета господин Ферера. И след това комисията. Първо съвета. Well, uh, Благодаря ви сърдечно за това, че ни давате думата. Ирландското председателство не може да присъства тук, но помоли нас от секретарията на съвета да изразим позицията на председателството пред вас в дух на сътрудничество с парламента. Бихме искали да бъдем съвсем открити с вас и да преценим ситуацията обективно, стремеш да бъде даден отговор на на този важен проект. Както знаете, Хакската конвенция от 80-та година е ратифицирана от всички държави членки на Европейския съюз. Процедурата е двуетапна. Когато нова трета страна желае да прилага правилата й. Първо, съответната страна трябва да се присенцията, това е първият етап, и второ, Другите е, договарящи страни по конвенцията трябва е, по-отделно да декларират, че е, приемат това присъединяване. Комисията е внесла проекти на основание член 218 и член 81 линия 3 от Лисабонския договор. Тези правни основания изискват единодушие в съвета. Проектите са 8 на брой и те са надлежно и задълбочено разисквани в работната група по гражданско право общи въпроси на няколко заседания на, 19 фев... на 9 февруари 2012, на 16 марти, дори на 8 септември 2012, т.е. няколко месеца след като проектите бяха разисквани за първи път. По време на тези разисквания много ясно се очертаха фундаментални а, трудности, които препятстват постигането на съгласие по проектите. И след няколко проекта след няколко заседания, прекарани в разисквания, стана ясно, че единодушие няма да бъде постигнато. Което означава, че не може да бъде постигнато такова съгласие в съвета, което да позволи съветът да поиска становище от Европейския парламент. Позволете ми да направя две последни бележки. Първо, ясно е и беше ясно, че по време на разискванията всички държави членки, се ръководиха от желанието децата да бъдат защитени в международен план от вредните последици, до които води незаконното им отнемане и отвеждане, както и задържане. Някои от държавите членки очакваха присъединяването на някои от тези трети страни още преди внасенето на проектите от комисията. Това а, би а, трябвало да очертае пред вас общия контекст на атмосферата в съвета, но ако желаете да получите по-подробна информация, с удоволствие ще ви я предоставя. А, в общи линии мога да кажа, че за момента в съвета сме стигнали до извода, че не е възможно да бъде постигнато съгласие по внесените проекти. Благодаря. Благодаря. Сега комисията. Сестра благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика госпожа Лихтенбергер за това, че постави тези въпроси. Комисията се солидаризира напълно с парламента във връзка с безпокойството му, и необходимостта от е, установяване на общи стандарти при всички държави, които се присъединяват към Хакската конвенция. Нашите проекти са внесени в пълно съответствие с договорите. Е, такова и становището на е, правната служба на комисията. Уведомени сме за блокажа, до който се е стигнало в съвета. Комисията смята, че изключителната компетентност на Европейския съюз трябва да бъде проверена от съда е, на Европейския съюз. Е, това е на основание член 218. И в тази връзка и в този дух подготвяме решение на колегиума на комисията. Знаем е, също, че държавите членки за момента не могат да направят едностранно декларации за приемане. Ако някои от тях го сторят, трябва като гарант на договора и неговото изпълнение да предприемем необходимите мерки. Но ние подкрепяме политическата кауза, а именно, че децата трябва да бъдат защитени против отнемането на деца от страна на техните родители. И ние подкрепяме и становището дадено в тази връзка от правната служба на парламента. Благодаря. Много ви благодаря, господин Стоянов, сега. Съвсем накратко, а, този въпрос е изключително важен. Аз а, имам а, и се работи по един случай, свързан с отвличане на дете в Либия, от български а, смисъл <clears throat> Бащата е либиец, който държи детето в Ливия, майката е българска гражданка. Разширяването на тази конвенция ще даде гаранции за правата на европейските граждани, която те трябва да ги търсят, така че съвета трябва да преодолее своите различия. Това е в полза основно на децата, които стават заложници и затова колкото и странно да ви се струва, но подкрепям госпожа Лихтенбергер по този въпрос. Благодаря. Фрау Тайн, und dann Госпожа Тайн и след това госпожа Лихтенбергер. Да, аз също искам да кажа, че е изключително жалко, че конфликт за компетентност се изнася на гърба на децата, защото случаите са не един и два на ден. И всеки случай, който не се решава бързо, води до трайното оставане на детето при едната или другата страна, без да се намери правно решение на ситуацията. Тъй, че искам да подкрепя госпожа Лихтенбергер като докладчик на парламента за хакските конвенции. Искам да подкрепя и линията на комисията и искам да попитам колко държави членки общо отказват. Ако знаете, кажете ни. Най-добре би било да ни изпратите поименен списък на тези държави коя против какво е, аз ще се опитам да проведа и някои лични разговори, може би в съответните Министерства на правосъдието. Нещата не са достатъчно ясни, а, защото работим все пак в името на децата. Не знам дали съвет, съветът ще отговори на въпроса, но заповядайте. Well, I, uh, I don't have the names of не разполагам с имената на държавите членки и не това беше нашата цел. Но броя бе споменат по време на дискусиите, когато бяха обсъждани въпросите за компетенциите. В хода на тези разисквания в съвета бе направен преглед и стана ясно, че Европейския съюз имаме потенциални компетенции в тази област. Това е несъмнено по мнението на всички държави членки. Очевидно съществува възможност за такива общностни компетенции. На второ място няма правно задължение за позоваване на такива компетенции. Това също стана ясно по време на разискванията. Това бе позицията на много от присъстващите в съвета и на секретарията. И аз ви осведомявам за създалото се положение. Благодаря сега, госпожа Лихтенбергер. Точно в светлината на последното, което казахте, за което ви благодаря, нещата стават още по-абсурдни. Значи казваме, че съществува потенциална компетентност, обаче няма разписано задължение да се прилага тази компетентност, нещата стават крайно абсурдни. Не знам какво да кажа. Имам писмо от една държава членка, до нейните е, депутати с препоръки как да се третира въпросът и трябва да кажа, че ми се изправят косите, защото ако трябва да приемем, че съветът просто скръства ръце, има компетентност, но не иска да я прилага и нещата остават в някакъв вакуум, без да можем да приключим процеса, какво да си мислим? В, Мар... в Марокко имаме много случаи. Много случаи имаме и с Русия. Тези две страни с хиляди мъки бяха убедени да се присъединят към конвенцията, за да улесним решаването на случаите на жертвите. Ето това е проблемът, както каза и колежка, колегата преди мен. А, когато нещата се протакат от месец на месец, а, стават по-драматични за засегнатите. Добре, сега съветът казва, че не можел да постигне единодушие и край. И това е. И нищо няма да се прави следващите години. Не, е, не мога да не ви попитам кога смятате, че може да има решение и какво решение да се откажат правата си и да кажем хубаво, договор от Лисабон ни предписва едни неща, обаче ние няма да ги изпълним, защото съвета не може да се разбере. Не може така. Значи аз ще направя всичко възможно да разбера кои са тези страни и ще ги оповестя. Защото е, не можем като парламент да допуснем, комисията също не може да допуска а, да се провежда такава политика. Меко казано, това е проблем. Особено когато става дума за тази тематика. Огромен проблем е, ако съветът не реши най-сетне да направи крачка напред. Според мен има една много важна, един много важен момент. Първо, искам да попитам, смятате ли, че мнозинство въобще някога ще се постигне и ако да, кога? За да мога да кажа на родителите, добре, потърпете още една-две години, после нещата ще се оправят. Колкото и цинично да звучи, май се приближаваме точно към такъв, такава развръзка. Мисля, че аргументите, които са изложени в това писмо, за което ви говоря, нямат нищо общо с действителността и за това Наистина дълбоко съжалявам за тази ситуация. Ако съвета не страдаше от своята доктрина за тайни и поверителност, отдавна щяхме да сме решили проблема. Защото никой не казва, понеже ви ми нарушавате компетентността, аз съм против да се роди, е, реши въпроса с отвли... международните отвличания. Извинявайте, ама това вече на нищо не прилича. Вие, разбира се, не сте виновен лично, вие ни информирате, за което ви благодаря. Вие също имате своите правомощи и не можете да ги надвешите. Но просто искам да кажа, че ситуацията е меко казано печална. Благодаря, не виждам други желащи да вземат думата. Предлагам да обсъдим темата на следващото заседание на координаторите. Мисля си, че трябва да обсъдим дали на някои от следващите интерпарламентарни ком, конференции да не повдигнем този въпрос, защото там идват националните депутати и те са, които могат да окажат натиск върху правителствата си. Толкова пъти сме го правили във връзка с различни хакски а, конвенции. Нека да решим този въпрос на следващото заседание на координаторите и да обсъдим а, как да вкараме този въпрос в дневния ред на интерпарламентаристите. Иначе комисията има нашата подкрепа, ако някога се стигне до съд. Добре. Приключваме този въпрос и сега а,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 е, и як то... Пазар, който използват почти 7 милиона европейски потребители. Този път наистина аз бях забравила. Въпросът за хазартните игри по интернет е свързан и с специфични национални законодателни уредби – защото във всяка държава членка хазартните игри се уреждат по различен начин. Законодателството е различно. В някои страни хазартните игри по интернет са напълно законни, в някои са напълно забранени. а, отчасти има и национални монополи в областта на хазарните игри. В някои държави има концесии Това, което очакваме да се случи в тази област, е да настъпи най-сетне повече правна прозрачност. Това е и основната цел на доклада а именно да обсъдим как може да се подобри правната рамка, уреждаща въпроса за хазартните игри по интернет. В пълно съзнание сме, че в момента не е възможно да регулираме с общо европейски разпоредби цялата тази област, но законодателната рамка в държавите членки във всички случаи трябва да е в съзвучие с европейското законодателство. Става въпрос преди всичко за две важни неща. За какво става въпрос? За свобода на предоставяне на услуги от една страна и за свобода на предприемачеството от друга. Нали така? Ето защо Докладът ми ще се съсредоточи преди всичко върху необходимостта от преразглеждане на законодателството в отделните държави членки, за да бъде приведено то в съответствие с европейските разпоредби. Това ще бъде основният момент в доклада ми. Защото все по-често се е, натъкваме на дела в съда, при които става въпрос за трансгранични услуги и много често е, това са хазартни игри, предлагани от трети страни. Затова поне националните разпоредби трябва да са съгласувани с европейското законодателство. Трябва да наблюдаваме тази област отблизо. Вторият важен момент в доклада ми е административното сътрудничество между отделните държави членки. В това отношение институциите на Европейския съюз трябва да изпълняват ролята на координатори. онлайн се предлагат все повече хазартни игри и затова административните органи на държавите трябва да си сътрудничат все по-тясно. Още повече, че в момента системите за контролиране на онлайн хазарта са много различни. В някои държави изобщо ги няма. Те първа се раждат. За това наистина е необходимо изключително тясно сътрудничество между държавите членки. за да можем, така да се каже, да се преборим и с патологията в тази област. Въпросът с обработката на данните също е много тясно свързан с, с европейското законодателство в областта на защитата на личните данни. Така че ще отделя място и на това в доклада си, ще отделя място и на необходимостта от обмен на най-добри практики, за да могат да се родят рамкови, прав, е, една правна рамка, която да изисква примерно сертифициране на е, уредите за хазартни игри. Често се случва европейците да пътуват из Европа, все по-често използват мобилни устройства, пребивават в различни държави и се сблъскват с най-различни хазартни игри по интернет. За това сертифицирането и нормирането са крайно необходими. Прибавя се и въпросът за системата за превенция. negatywnej strony hazardu, a więc e, systemu ochrony, ochrony um, obywateli, ochrony dzieci. E... Става въпрос за необходимостта от закрила на децата, на гражданите при хазартните игри по интернет, за информирането им, за сътрудничество при осъществяването на превенция, например как можем да си сътрудничим при забраняването на достъп до нелегални интернет страници, нелицензирани интернет страници. А, освен това, механизми за блокиране на плащания между играчи. Комисарят Бърние спомена, че около 80% от тези така наречени услуги, които се предлагат, не са лицензирани, т.е. няма и възможност за закрила на играчите. Тъй, че е, трябва да се направи още много в областта на сътрудничеството между държавите членки в това отношение. В европейски контекст закрилата на малолетните и непълнолетните лица е най-важна, но и защитата на всички граждани не е маловажна. Може да се помисли дори, дори за регистрация на играчите, да се помисли за инструменти за установяване на възрастта на играчите. Всичко това са все неща, които могат да се уредят чрез добро сътрудничество между националните органи, но естествено, че трябва и тук на европейско ниво да ги обсъждаме. Още един въпрос, с който се занимавам, ще се занимая в доклада. Това са измамите и прането на пари. Все по-често се случва хазартните игри по интернет да са свързани потенциално с пране на пари вероятно ще бъдем принудени да а, включим хазартните игри по интернет в директивата за прането на пари, в някоя от разпоредбите й. Смятам да предложа това съвсем конкретно, защото наистина все по-често има а, трансгранична киберпрестъпност в това отношение. А знаете, че тези неща без организираната престъпност рядко стават. И още един последен въпрос, към който искам да ви насоча вниманието във връзка с член 165 на Лисабонския договор. Говоря за спорта, спорта, който е част от европейската политика. А, говоря за манипулирането на спортни резултати, меко казано. Знаете колко често има скандали, в които са въвлечени отделни спортисти или цели спортни клубове, купени мачове, манипулиране на резултати като основните последствия от това са две. Първо, мафията разбира се, че е основен участник в спортните залагания. На второ място обаче говорим за корупция на спортисти. В това отношение ще предложа поне младите спортисти, т.е. спорта за млади хора да бъде забранен за залагания до една определена възрастова група. Освен това ще предложа европейско партньорство за предотвратяване на манипулирането на спортни резултати. Дори си мисля дали да не предложим отделните държави членки да обединят да уеднаквят своята дефиниция за а, наказуеми деяния в областта на спорта и за санкциите в тези случаи. Защото все по-често става дума за трансгранични случаи. Като все пак ако има уеднаквена санкция за манипулиране на залаганията, тя ще действа на доста превентивно. Естествено, че националното наказателно право не е прерогатив на а, общността, обаче с оглед на размера и мащаба на тези престъпления, трябва да предложим такива едни положителни стъпки напред. Това беше най-важното, което смятам да включа в доклада си, като разбира се с любопитство очаквам вашите мнения и предложения, допълнения, за да можем да обхванем наистина цялата сфера на хазарните игри по интернет, да я регулираме и да допринесем за положително развитие на този сектор в Европа, като същевременно защитим своите потребители от отрицателните аспекти. Благодаря. Благодаря сега госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Докладчикът наистина много пространно изложи проблемите. Аз просто искам да изтъкна някой от тях. Първо, ситуациите в отделните държави членки са напълно различни. Повечето държави доскоро имаше монопол върху хазарта, обаче те не включваха и този монопол не включва интернет, просто защото не може да се а, няма достъп до него. Така че въпросът става много интересен. Не навсякъде е отменен монополът върху хазарните игри, като аргументът най-често е а, предотвратяване на пристрастяването, защита на закрила на гражданите а, и на останалите членове на семейството, когато имаме пристрастен играч. Но, както вече казах, е, положението в различните страни е много различно, тъй че е, трудно се преследват престъпленията. В физическия свят е, хазарта винаги е бил пералня за пари. Аз живея в граничен град, наблизо има казино. Много често имахме гости от Италия. Същото се случва на източната ни граница, същото се случва на границата с Швейцария, защото и там пък са съвсем други законите. И който иска се възползва между Германия и Австрия, обаче няма големи разлики, тъй че няма много трансграничен хазарт там. Но искам да кажа, че има много злоупотреби и че ние наистина сме длъжни да потърсим пътища за преследване на тези злоупотреби. Основната ми грижа са това, което колегата нарече патологии. Това са пристрастяванията, които много често загробват цели семейства. В материалния свят монополите не винаги предприемат достатъчно ефикасни мерки, но поне до голяма степен се опитват да се борят с пристрастяването, което в интернет е доста по-трудно. Гаранциите за недопускането на деца към тези игри също са трудни. Как да идентифицираш дете онлайн, когато си играе? Освен това, връзката с защитата на данните, да, има я наистина. Тази сутрин обсъждахме въпроса. Обаче наказателното преследване в тези случаи сигурно няма да бъде достатъчно ефикасно, ако имаме само съдебно сътрудничество. Има много оператори, които идват, които не са от Европа, от не са от Европейския съюз, те са от трети страни и предлагат хазартни игри по интернет. И за да можем да бъдем последователни, ще трябва да се преборим с едно много голямо предизвикателство. Така или иначе смятам доклада за изключително важен, темата за изключително важна, но смятам, че търсенето на решения ще бъде небивал проблем. Защото тук става въпрос за пристрастяване. Не можем просто да разреши, да забраним а, покера на публични места, така както е забранено пушенето на обществени места, което впрочем не е много успешна мярка. Но, може би има възможност поне онлайн игрите през автомати, които вече съществуват, поне те да се поограничат. Мисля, че това ще бъде една полезна стъпка защото много често това са едни такива крайни устройства, които са анонимни и много често пред тях застават млади хора или малолетни или хора, които повече никой няма да ги пусне в, ха... в казино. Не говоря за задни стаички, където се е, играе покер, но си има едни хора, които не ги пускат в казината. Ако, го, ако задълбаем нещата и до спортните залагания, става вече изключително сложно. Но миналата година имаше така доста голяма вълна от а, доста негативни събития в някои държави членки във връзка с спортни залагания. Но нека първо да видим какви опити и какви полезни резултати са, постигани, са правени и какви полезни резултати са постигани в материалния свят, без да, разбира се, обесилваме принципите за защитата на данните. Много важно е също да правим разлика между хазарт срещу пари и хазарт срещу фиктивна валута. Това също е една пресечна точка, която много трудно ще намери своето правно решение, но мисля, че такъв трябва да е подходът ни. Благодаря, колегата Тейлър. Thank you. Thank you. Благодаря, господин председателю. Благодарим на докладчика за презентацията по хазарта и на, както каза госпожа Лихтенбергер има огромно увеличаване на това явление. Всеки, който стои в къщи влиза онлайн, гледа телевизия, знае, че има много такива поощрителни предавания – колко хора а, са откликнали обаче на консултациите, проведени от комисията и дали това са организации или отделни лица? Отговорите, които са получени, сочат, че има единодушие относно открояването на ключовите предизвикателства. А те са онлайн хазарта, господин Орис и госпожа Лихтенбергер ги посочиха, уязвимостта на определени лица, проблема с хазарта, изпирането на парите, кражбите на лични данни. Всички тези предизвикателства изискват едно засилено сътрудничество, по-добра осведоменост за съществуващите правни рамки, подобряване на сътрудничеството и стъпките на национално равнище следват да бъдат подкрепени от въвеждането на водещи практики и сътрудничество между отделните държави и членки и европейски препоръки които да спомогнат за преодоляване на проблемите в този сектор. С нетърпение очаквам по-нататъчната ни работа с госпожа Лихтенбергер и докладчика. Благодаря. Това беше една първа размяна на мнения. Искате ли вие да кажете нещо? Като докладчик. Много ви благодаря за подкрепата и за коментарите. Смятам, че ако ще регулираме тази област, трябва да обмислим нещата добре, защото от една страна а, трябва да запазим свободата на вътрешния пазар, на общия пазар, от друга страна обаче трябва да защитим своите потребители, най-вече младите. За това е необходимо да си сътрудничим с държавите членки. Няма да е лесно да се постигне консенсус с държавите членки, но сме длъжни да опитаме и да се стремим към това. Ето, да вземем Малта и да я сравним с Франция или Великобритания, където има лицензионен режим. В Малта нещата са твърде либерални. Друга пък е обстановката в Финландия или Португалия. И всичко това са фактори, които сме длъжни да отчетем, без обаче да забравяме едно. Системата трябва да бъде такава, че да има законна възможност за хазартни игри по интернет. Мисля, че ни предстои да приеме много важен доклад и с нетърпение очаквам да работим заедно, защото в крайна сметка целта ни е да помагаме на гражданите в Европа да се и трябва да бъдем много отговорни. Благодаря. Благодаря. Проекто докладът ще ни бъде представен през февруари. А сега докладът на госпожа Тайн за, Европейския, за съда на Европейския съюз. Това бе последното посещение. Всъщност то е било през 2010 година с Александър Кис и един сътрудник направихме едно такова посещение. Присъстваха съдии и председателя на първоинстационния съд. Запознахме се с председателя на Европейския съд, който се обучава в Берлин, мой роден град. Що се отнася до намаляването на разходите чрез ограничаване на броя на съдиите, въпросът остава спорен, но това би имало доста сериозно отражение върху работата на първоинстанционния съд и ефективността. Допълнителният брой съди пренасочването на съдиите, нещо, което е задължително за много държави членки, трябва да първа да се направи една оценка. Във връзка сме с председателството на съвета относно последиците, ако бъде направено такова едно вътрешно прехвърляне на съдии, е, и бройката на съдиите за 2012 вече ни е подадена. За първи път има повече приключени дела 686. Има над 600 висящи. И има увеличаване на броя на приключилите дела, няма да може да достигнем оптималните параметри, но общо взето е достигнат лимита чрез това вътрешно пренасочване на съдиите. По отношение на администрацията и качеството на свършената работа, това е свързано с допълнителния щат. След присъединяването към Хартата за правата, очевидно, че качеството на работата би спаднало, тъй като това означава и допълнителна натовареност. Съдът и новите правила, които се прилагат, новата структура на съда. Всички тези промени, които са въведени през есента, ще започнат да се прилагат през тази година в първоинстационния съд и явно, че няма да бъде улеснена работата. И това е така, защото защото ще се наложи да бъдат постановявани допълнителен брой е, решения и Предвид увеличаването на товареността, дори и да бъде направено това вътрешно пренасочване, голяма част от производствата са в административния съд. Големият проблем тук е нестабилността по отношение на съдебните състави нещо, за което не знаехме. Трябва много внимателно да подходим към този въпрос. Има само 6 седмици, през които 27-те съдии могат да се съберат. Времето не е достатъчно за това. Само 25 съдии са работили през 2012 година и това е така, защото се налага те да се явят в съда в последния момент. Понякога не са набирани и нови съди. На държавите членки им отнемат твърде дълго време, за да представят своите кандидатури. Процедурата е дълга, няма яснота относно мандатността. И след като държавите членки представят своята кандидатура, твърде дълго време отнема процедурата по назначаването и нищо не може да бъде предприето междувременно. Някои твърдят, че 6 годишния мандат не е достатъчно. Трябва година, година и половина, докато бъде утвърдена кандидатурата. Поради това остават 5 години, през които съдията може да работи пълноценно. Освен това, много от държавите членки не удължават този мандат и съдиите заемат поста само за 6 години и от тези 6 години само през 4 години на практика съдията може да работи пълноценно. Би трябвало да имат право да, за продължаване на мандата и да получат известна стабилност и сигурност. А що за нас е до внасянето на кандидатурите от държавите? Членки и становищата са различни. Единственият критерий, който е важен според съвета е гаранцията за сигурност. И тази дума често се появява и когато се разглежда и географското представителство – в първоинстанционния съд и в съда има известна съгласуваност за номинирането на съди от различните държави членки. Но това не би трябвало да се прилага като критерий, когато става дума за избор на допълнителни съдии. Трябва да се прецени дали да е наистина в първоинстанционния съд е, са необходими допълнителни бройки. В е, съвета стана ясно, че няма окончателно мнение и споразумение между държавите членки, дали има допълнителни средства за сътрудници. Съдът не се ангажира с окончателно становище по въпроса. Докладът, който е бил подготвен, не е обсъден. Сега по въпроса за бройката на съдиите. Имаме шестима допълнителни съди за първинстационния съд. Това е бройката, която се споменава. Би било трудно да бъде изпълнено такова едно предложение. По организационни причини би било по-лесно да се изберат деветима съдии. И трябва да бъдат предлагане съобразно своята подготовка. държавите членки е нужно да вземат това предвид. Член 50. Гласи, че ако има двама-трима съдии, които са, чието кандидатури са издигнати от една държава, в първоинстанционния съд преценката се прави на базата на тяхната професионална подготовка и ценз. Но имало двама съди от една държава членка и не са били взети предвид квалификацията и опита и е избран друг съдия. Ако бъдат избрани девет съдии, може да се окаже, че четиримата са от една държава и другите петима от друга държава. Това не би трябвало да се случи. Това не би било приемливо. Ако квалификацията им е подходяща, може някой от списъка да отпадне. И първоинстанционният съд се върна към първоначалното си становище, именно да се наблегне на специализацията на специализираните състави. Отново се получи разнобой. На 24 април ще има изслушване и на първоинстационния съд и съм склонна да приема тяхното становище за това, че съда трябва най-вече да действа като административен съд. Ще внеса своят доклад за превод. Ще гласуваме в комисията и се надявам, че ще има и допълнителни предложения от Съда на Европейския съюз. Благодаря. Бревементе, me alegro además de que usted esté muy bien de salud, como, como le deseamos. Господин председател, ще бъда съвсем кратък. No solo por los по отношение на доклада на, господи, на госпожа Тайн, първата част е нещо, което трябва да бъде прието точно от тази комисия. тук що чухме изложение на живо, но трябва да бъде с нея запознато и всяко правителство на държава членка в Европейския съюз. Защото явно правителствата не гледат сериозно на толкова важен въпрос, като структурата и работата на съда. И още нещо. През 2006 година бях координатор по подобна тема и е, е, тогава пак е, се разискваше същата проблематика. В Люксембург общия подход беше в същия дух. Estamos perdiendo en ese sentido sensibilidad. Мисля, че това, което правим тук е да губим Някак си губим чувството за управление. Като че ли а, губим а, досега с постоянната а, практика на съдебните институции на Европейския съюз. Това, което обсъждаме в момента, трябва да обсъждаме не само ние, но и всички правителства в държавите членки. Благодаря. Благодаря, що няма други изказвания. Ще постъпим както предлага госпожа Тайн да, да видим дали съветът ще намери някакво решение. Следващата ни точка е съвместното разискване на двата доклада на Саят Карим. Миналата година не можахме да довършим дискусията, защото не ни стигна времето. Мисля, че през февруари ще можем да получим компромисните предложения и това е, може би, срокът. Дава възможност за финално гласуване през март. Доколкото знам, в съвета се работи. Можем да попитаме след малко ирландския министър, така че през март съветът да получи мандат и да можем да започнем тристранните преговори. Мисля, че това е горе-долу времевата перспектива. Сега, за да започнем дискусията, ще помоля първо колегата Карим съвсем накратко да ни въведе, защото достатъчно сме обсъждали неговия доклад. Просто ще го помоля да изтъкне основните моменти, за да можем да изчерпим темите, които, за които не ни достигна времето миналия път, а той сега няма да ни стигне, за съжаление, защото точно в И-30 ще дойде ирландският министр. Заповядайте. Chairman, thank you. Um, as you will recall... Благодаря, господин председателю. Както си спомняте, когато за последен път говорих по тази тема в комисията, говорих задълбочено, направих пространно изложение. Мнението ми е, че ще продължим от там, където миналия път спряхме и а, работя на а, основата на а, това, което колегите казаха на миналото заседание, когато обсъждахме а, е, този въпрос. Ще се възползвам от тази възможност. Ако правилно си спомням, имаше двама души при миналото обсъждане, а, е, които бяха поискали думата, но нямаше достатъчно време да им бъде дадена тази дума и е, за това прекратихме и заседанието. Не зная дали колегите са тук в залата. Мисля, че не са. Може би е добре да чуем коментари от други колеги, които миналия път присъстваха. Причината, поради която не направих заключителни бележки миналия път, беше, е, че исках да бъда напълно справедлив, е, да бъда честен към колегите. Всеки, който искаше да се изкаже, според мен трябваше да получи е, възможността и за това трябваше да се е, да даде възможност на онези, които искат да се изкажат, да го направят. Ако обаче те не искат да го направят или пък ги няма тук, тогава мога да премина към заключение от своя страна. Напълно съгласен съм да постъпим така. Колегите Тайн, след това Маси. Колега Тайн, заповядайте. Миналия път се изказах, но междувременно в нашата група АЛДЕ постигнахме обща позиция, т.е. сме малко по-напред от миналия път и с удоволствие ви я съобщавам. Първо по отношение на новите параграфи 2 и 2 и 3 на регламента и ние като ЕКРЕ и НЕПЕ сме срещу а, границата от 10% а, за трите списъка а, за сродни на одита дейности сме съгласни да им, всъщност да има два а, списъка. Първо разрешените услуги, както и изчерпателен, изчерпателен списък на забранените услуги, защото ние сме на мнение, че онова, което трябва да е забранено, трябва да се забрани абсолютно еднозначно и да не подлежи на каквито и да било тълкувания. А, предложението по член 10 алинея 2 за нас е недопустимо. Освен това сме за външен ротационен принцип и то най- много след 14 години, като най-много след 7 години трябва да се обявява нов конкурс. Освен това, както ви казах и миналия път, смятаме, че консултантските услуги, сродни с одита и другите услуги, трябва да бъдат а, възлагани чрез конкурс. Предлагаме 30% от услу... не повече от 30% от услугите да бъдат без конкурс. Като комисията трябва да реши като трябва да има ревизионна комисия, която да решава кои услуги ще се обявяват, че се възлагат чрез конкурс и кои не. По отношение на спортната, спорната тема за това дали да е регламент или директива, Алде смята, че в а, регламента трябва да се уреждат консултант родни с одита и другите, както и въпросът за компетентните органи назначаването на аудитори, правилата за независимост, за спазване на професионалната тайна, вътрешен качествен контрол, ревизионна комисия и прочее и прочее. Това са все неща, които могат да се уредят от е, регламента, така че в директивата да останат само общите неща. Компетентен надзорен орган, според нас, трябва да е ЕСМА. Толкова. Dankeschön, Herr Kollege. Благодаря колегата Масе. Аз също ще се изкажа много кратко. Като се знае, че позицията ни е доста добре известна и отразена в тези документи. Значи. Аз между сутрешната и следобедната част на заседанието успях да си купя вестник испански и намирам него нещо, което според мен всички колеги трябва да знаят. Естествено, тези, които знаят испански, могат да идат да си го купят. Всъщност става дума за карикатура. Ще го из... пратя по електронна почта, може и по Twitter също да ви пратя съдържанието. Това е най- известният карикатурист в нашата страна. Вестникът е Елпаис. И е нарисувал аудитор, който пише 2 плюс 2 равно на 5. Вторият аудитор също пише 2 плюс 2 5. Трети аудитор е нарисуван 2 плюс 2 5. Госпожи и господа, мисля, че трябва да погледнете тази карикатура – защото тя отразява пълната липса на доверие, която могат да създадат аудиторите в съвета. Твърдят, че вървят напред, че много по-добре се справят от нас. Мисля, че е добре да погледнат и те тази карикатура. Би трябвало много по-сериозно да застанем зад контрола. Особено е, когато говорим за големите четири и за монополите. До сега този начин на смятане ми беше познат само от квантовата физика. Колега Будо, заповядайте. Ehm, Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на няколко аспекта, които според мен са важни. И няма да се повтарям, защото всички знаете е, къде позициите ни се схождат. Господин Масе е, не каза нищо ново един от важните аспекти, е, по който трябва да вземем решение, е дали да имаме директива или регламент. Мисля, че директивата е по-добро решение от регламента. Искам да видя как ще се развие е, обсъждането в съвета, след което моето мнение ще бъде много по-обосновано. След това ротацията, нашата ротация е, на компаниите е важен момент. Според ЕНП вътрешната ротация е по-добро решение, но за да стигнем до компромис, аз от името на ЕНП ще предложа компромис за външна ротация, като принцип с някои изключения. Трябва да умекотим прекалено тежките последици на задължението, което предписваме. На заседанието на докладчиците Сянка следващата седмица ще предложа е, идеи в тази връзка и мисля, че ще можем да снемем голяма част от напрежението, което е, съществува. Е, е надявам се, че е, това, което се прави като преглед на оценката на въздействието на комисията, няма да отиде просто в коша е, за буклук. Ние се нуждаем от обективни изследвания е, и не трябва да поръчваме такива изследвания, които не ни удовлетворяват като крайен резултат. Но от друга страна не бива да отхвърляме обективните изследвания, само защото това, което ни казват, не отговаря на нашите желания. А, мисля, че това ще бъде много по-сериозен подход, отколкото да размахваме карикатури във вестници. Колегата Лихтенбергер, благодаря тъй като някои комисии заседават паралелно. Миналия път не можах да участвам, за това трябва да обясня и нашата позиция. Тя и е позицията, която застъпваме в Комисията по економически въпроси. Когато има съмнение дали да е регламент или директива, ние сме за регламент. Освен това сме за черен списък на не аудиторските услуги, които трябва да бъдат забранени. Те трябва да бъдат обхванати в ясен изчерпателен списък защото в крайна сметка точно тук се коренят проблемите, които в последните години породиха публичен дебат. Освен това сме за въвеждане на лимит за не аудиторските услуги, защото и в това отношение са възможни, така да се каже, трикове с декларациите. По отношение на ротацията и продължителността, ние също сме за 14 годишен срок и то без изключения за определени компании, които смятат, че трябва да ползват един и същи аудитор – и също смятаме конкурсите да бъдат обявявани горе-долу на средата на периода, на петата, осм... между петата и осмата година, за да няма при покриване. Освен това смятаме, че ротация може да има и сред висшия персонал – за да е гарантирано предотвратяването на, така да се каже, на създаването на роднински връзки. Допълнителните отчети, които се изискват, разбира се, че са важни, разбира се, че е важно да са прозрачни процедурите, да се оповестяват. Смятам също така, че особено в днешно време е важно тези отчети да бъдат на цифров носител, за да могат компетентните органи да имат пряк достъп до тях. Също така свързването им с отчета на управленския персонал е много важно, най-малкото за да се има прозрачност за ефективността на управленския персонал. Би било добре ако това, за което гласувахме днес, корпоративна социална отговорност, бъде включено в законопроекта. Това би представлявало напредък, като от основно значение е да се да има санкции. С други думи, контролните органи да бъдат снабдени с необходимите права да действат, защото иначе всички усилия ще бъдат на празни. Тук трябва да предвидим и специални механизми за контрол на прилагането в отделните държави членки. Също така смятам, че ЕСМА е органът, който трябва да получи ръководна роля. Благодаря. Благодаря и накрая самия докладчик. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да започна с данните е, за е, графика, които вие дадохте. Потвърждавам. Точно това, което вие казахте, очаквам окончателно гласуване през март. Надявам се, че съветът ще бъде в състояние да работи истински успоредно. И това би трябвало да ни даде възможност да получим информация за тяхната позиция, след което да стигнем е, до триалог. Следващото заседание на докладчиците в Сянка е на 31 този месец. Надявам се е, с оглед на развитието е, от последното заседание до сега и на това заседание на докладчиците в Сянка да постигнем напредък. Искам да коментирам изказването на колегата Александра Тайн. Това, че сега на масата има съгласувана позиция на АЛДЕ. Е, това, че има такава позиция е полезно, но аз в никакъв случай не оказвам, че съм съгласен изцяло с позицията на АЛДЕ. Не би трябвало колегите да остават с това впечатление е, Господин председателю, аз имах доста задълбочена, подробна бележка, но е, няма да се спирам на детайлите тук в комисията. По-скоро е, ще ги запазя за заседанието на докладчиците в Сянка. Мисля, че там им е мястото. Единственото, което ще кажа е, че има е, нещо интересно, което констатирах. Имахме дебати е, пространни, интелектуално предизвикателни и много интересни по редица въпроси. Специално за срока на ротацията, естествено, аз съм съвсем наясно е, какви са изходните позиции на колегите. Знам как, откъде тръгвам и самията, за да формирам становището си. Е, но е, сериозният довод против е, ротацията беше, че в Европа не съществува такава култура да се сменят аудиторските фирми. И е, възприемането на такъв подход ще постави цяла поредица от въпроси, включително свързани с доверието на инвеститорите, когато се премине от един аудитор към друг. Но напоследък сме свидетели на някои е, тенденции. Е, видяхме, че едно голямо дружество е, напусна един от голямата четворка и си намери нов аудитор. Така че явно има известна промяна в културата, която вече започва да се очертава. Е, това отчасти се дължи на нашата работа тук, но отчасти се дължи и на действителността на пазарите и на необходимостта от възстановяване на доверието. Виждам, че влиза ирландският министр, за това кратичко ще приключа, казвайки на скъпия колега господин Масе. Днешният вестник утре ще послужи да си е, увиете порцията пържени картофи с риба така че не обръщайте чак такова внимание. Но разбира се, това, което вие казахте, го регистрирах. Би трябвало като парламентаристи да подходим сериозно. Трябва задължително <clears throat> да постигнем напредък, да гарантираме постигането на напредък но разбира се, възоснова на реалната проблематика, а не с оглед на това какво драскат карикатуристите по вестниците. Благодаря, колега Карим. Това наричам аз добър тайминг. Господин министърът тък му влиза. За сега можем да приключим а, с тази точка от дневния ред. Разчитам, че до февруари, когато имаме компромисните предложения, ще сме напреднали. Сега точка 31. Добре дошъл сред нас господин Ричард Брутън, министър на заетостта, предприемачеството и иновациите на ирландското правителство и този смисъл е представител на ирландското председателство. Наред с господин Шатър, който беше вече при нас, той така представлява втория аспект от кръга на нашата компетентност. Без да губим време, му давам думата да се обърне към нас. Заповядайте. Well, much, благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите. За мен е чест да мога да представя пред вас а, само ще кажа, че преди години а, председател съвета, но тогава нямахме същите споделени отговорности с парламента и предвид тези нови а, правомощия, много се радвам, че съм тук в а, парламента. Над 30 години аз съм бил депутат и високо ценя приноса, който правите и ще продължите да правите за изграждане на един преуспял съюз. Откакто влезе в сила Лисабонския договор, правомощията на парламента бяха а, разширени Европейският парламент сега игра изключително важна роля в процеса на съвместно вземане на решение и демократизация на процесите в Европа. Ролята на парламента премина и към изграждане на градивни отношения с националните парламенти. Това означава повече отговорност, отчетност, и по време на нашето председателство ще възприемем прагматичния подход в работата си с парламента. Благодаря на кипърското, датското и полските председателства за работата им по някои от мерките, които ще обсъждаме днес. Смятам, че има две основни области, които искам да обсъдя с вас. И на областта на интелектуалната собственост и корпоративното право. Интелектуалната собственост е изключително важна на сегашния пазар. Председателството ще положи усилия да направим, постигнем напредък по въпросните досиета в областта на авторските права и търговските марки, запазените марки. Що се отнася до патентите, през изминалите десетилетия бе работено в тази област. Различните председателства положиха огромни усилия за постигане на напредък. Искам да поздравя Кипърското председателство за постигане на споразумение по трите елемента на пакета за патентите. Както знаете, на 17 декември съвета и парламента подписнаха регламента за европейските патенти и бяха предприяти стъпки за превода. Ще продължим да надграждаме над постигнатото и набраната скорост по пакета за патентите и да вървим напред, за да може европейската патентна система да заработи. Важно е европейската промишленост да разполага с една система за закрила на патентните права. Един елемент от пакета с мерки за патентите е а, официалното подписване на Международното споразумение за единния патентен съд. По време на ирландското председателство възнамеряваме да гарантираме подписите на всички а, страни и се надяваме това да стане в най-кратки срокове по време на заседанието на а, съвета по конкурентоспособността на 19 февруари. Необходимо е да бъдат изградени съответните национални компетентни органи. Имат доста наситена програма, за да гарантираме успешното прилагане на системата. Ние не подценяваме предизвикателствата в тази амбициозна програма, но сме решени да направим всичко, работата по прилагането да върви в график. Минавам към друга много важна цел по време на нашето председателство, именно авторските права. За да можем да откликнем на, на нуждите на цифровия век, на дигиталния век ще се променя начина по който се извършва стопанска дейност и европейското право в тази област трябва да откликне на тези промени. Но не бива да забравяме, че следва да гарантираме, че тази еволюция ще продължи да осигурява закрила на авторските права и ще съхрани многообразието в културен аспект. По време на нашето председателство ще продължим с усилията по изпълнение на амбициозната програма от срещи за управлението на колективните права и постигане на максимален напредък. Тази директива не само обхваща управлението и прозрачността по отношение на дружествата за колективни права, но също така и лицензионните изисквания и онлайн употребата. Ще работим в тясно сътрудничество с парламента. Доколкото разбирам, в него вече се провеждат обсъждания. И приветстваме и съобщенията на комисията от 18 декември 2012 за единния цифров пазар, който до допълва работата, която се извършва по директивата за колективното управление на права. И а, в съобщението на комисията се предвижда диалог, структуриран диалог с заинтересованите страни през 2013 година, като основна цел са четири области, свързани с авторските права, което ще осигури напредък. То ще и позволи да се направи един преглед на конкретните предложения и правната рамка за авторските права в ЕСЕ. Тази работа е свързана и с законодателните инициатива по директивата за колективното управление на права и започването на един по-широк дебат за изграждането на единния цифров пазар предвид майската среща на съвета по конкурентоспособността. Ще бъде направена цялостна преценка и на системата за запазените марки на национално ранище и в Европейския съюз, като целта е по-ефективна, голяма ефективност, ефикасност и съответствие ние ще внесем предложенията за обсъждане в съвета, за да гарантираме максимален напредък. Преминавам сега към фирменото право. Току-що обсъдихте пакета от мерки за одита. Има предложение за директива или за регламент, внесени през декември 2012, обсъждани междувременно в работната група на съвета. Тези преговори на експертно равнище бяха дълги трудни, което се дължи на ефекта в дългосрочен план от тези предложения. Все още не е постигнат консенсус. Предвид това, кипърското председателство не сметна, че осъществимо това предложение да бъде внесено в съвета. Преговорите ще трябва да продължат преди съветът да може да приеме общ подход. Надявам се, че бих могъл да внеса едно компромисно предложение по време на нашето председателство, за да имаме един подход в е, Генералния съвет. И тогава преговорите могат да започнат на първо четене. Надяваме се това да стане през 2013 година. Даваме си сметка и високо ценим усърдната работа на вашата комисия. Това се доказва от големия брой изменения, които биват предлагани. Що се отнася до директивата за счетоводството, нека посоча, че ирландското председателство е, държи много за постигане на политическо споразумение на първо четене. Що се отнася до конкретните клаузи относно а, приходните потоци. А, в а, областта на дърводобива и на добивните индустрии, е да кажа, че населението в тези страни ще бъде информирано за постигнатото и това ще гарантира механизъм за отчетност. Директивата е също така важна, защото актуализира счетоводното право в Европейския съюз, тъй като е свързана с облегчаване на административната натовареност, особено на по-малките предприятия. По това досие работят съвместно и съвета, и парламента, протича и триалога, доколкото разбирам, вие, господин председател, също имате отношение. Докладчиците в Сянка работят усърдно и трябва да ги поздравим за положените усилия по тази важна мярка. Резултата от тази усърдна работа, трябва да кажем, е, че сме почти близо до споразумение по 9 глава, що се отнася до отчитането на плащанията към държавата. Но има все още някои открити въпроси, които следва да бъдат разрешени чрез компромис. По време на последния триалог от 18 декември бе решено да се разшири обхвата на преговорите и смятаме а, да отворим всички глави по тези преговори, за да се споразумеем а, във възможно най-кратки срокове. Ние смятаме, че предвид броя и а, естеството на тези изменения, трябва доста технически срещи да бъдат проведени и може би няколко тристранни срещи. Това е приоритет за ирландското председателство и надяваме се, че по време на него ще стигнем и до първо четене. Всичко това доказва значението, което Ирландия придава на мерките за насърчаване на растежа в Европа. Благодаря още веднъж, че имам възможност да се изправя пред вас и наистина очаквам съвместната ни работа, тъй като се намираме в решаващ момент от развитието на нашия съюз и дано можем градивно да допринесем по всички тези важни теми. Благодаря. Господин министре, имам цял списък от колеги, които желаят да вземат думата. С най-напред господин Будо. Благодаря, господин министре, за идването ви тук. Искам да ви запитам нещо като докладчик Сянка от името на НП по доклада за аудита. Както вие казахте, от изключително значение е тази тема. Когато поехте председателството, делегирахте на секретарията да направи предложение. което доведе до буквално копиране на първоначалния проект на комисията. Имахме много големи надежди за вашето председателство и въпросът ми е следният. Ако ирландското пред... Дали Ирландското председателство лично ще се заеме с изготвянето на ново компромисно предложение. Един първи аспект на такова предложение, не знам дали сега можете да ми отговорите, ще бъде свързан с това, дали ще се избере директива или регламент. В момента се предлага директива, но комисията предлага и регламент – който а, урежда, а, да урежда основните а, теми в а, тази сфера. Благодаря, господин Бодо. Мисля, че позицията е следната. Съветът не е взел решение за това в каква посока да поеме дали към директива или към регламент или и към двата акта. Мисля, че това е въпрос, който поражда значителни спорове, включително в съвета. Ние имаме много ясна амбиция да работим за постигане на съгласие, така както очертах и в уводните си слова. Така че ние със сигурност ще се стремим активно да подпомагаме постигането на компромис, но ние представляваме съвета. Нашата задача е да обединяваме всички държави членки, а не да изразяваме ирландска позиция по един или друг въпрос. Разбира се, ако е необходимо, можем да сформираме необходимите работни групи, за да помогнем на държавите членки и да постигнат компромис в тази сфера. Благодаря, госпожа Викстрем. Благодаря, господин председателю. Благодаря и господин министре за вашето изказване. Като цяло, както и специално ви благодаря за това, което казахте за правата на интелектуална собственост. Е, искам да засегна споменатия от вас проект за търговските марки. Е, ние го очакваме е, от комисията горе-долу по средата на вашия мандат. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Силно се надявам, че ще изведете като приоритет работата по тази тема, така че е, съветът да я обсъди е, още по време на вашия мандат. В противен случай ще бъде много трудно да се постигне съгласие и да се приключи работата по това досие е, в този мандат. Имам предвид нашия мандат в случая. Трябва да признаем огромното значение на търговските мерки за подпомагане излизането на Европа от кризата. Много бих се радвала да ми отговорите дали наистина ще направите нещо, за да изведете тази тема като приоритет. Отговор на министъра. Да, има работна група по тази тема. Разбира се, трябва а, да видим а, какво ще ни предложи комисията и а, тогава да изведем темата като приоритет. Това, което не поражда спорове, със сигурност ще доведе и до по-бързо постигане на съгласие, като ние ще улесняваме това постигане на съгласие. Благодаря, колегата Тайн. Е, Sie hatten gesagt, dass die Transparenz Rechnung... Благодаря, господин министр. Вие казахте, че един от приоритетите ви е директивата за прозрачността. Правилно ли разбирам, че имате предвид е, само технически срещи, не знам дали превода е бил точен, е, и само един единствен кръг тристранни преговори, защото ние имахме доста кръгове от тези преговори и не сме стигнали до крайен резултат. Кипърското председателство, за съжаление, завърши без, без да постигнем резултат. Искам да ви попитам конкретно как мислите да продължим. Uh, ами, като казах едно, Просто имах предвид, че до сега вече е, е постигната значителен напредък, но може би повече от една среща ще се наложи. Както и вие казвате, доста работа е била свършена до тук. Доста е работено по положението на малките и средните предприятия. За тях такава директива ще е много полезна с оглед намаляване на разходите, на административната тежест, с която са обременени. И е, силно се надявам, че ще имаме възможност е, за бърз напредък, но ако е, е необходимо да проведем повече заседания, разбира се, че такива ще бъдат проведени. Не виждам други желаящи, освен Тадеус и след него още един колега. Благодаря, господин председател, господин министър. Много ви благодаря за информацията, която ни поднесохте. Моят въпрос е свързан с тема, която може би не е част от актуалната законодателна дейност, която е основна задача на парламента и съвета, но искам да попитам нещо, което е тясно свързано с бъдещето, бъдещото законотворчество. Става въпрос за авторските права. Всички знаем, че в съвременния свят законът просто не може да върви в крак с промените към по-ново. Ние добре знаем, че се надигат все повече гласове, които смятат, че всички авторски и интелектуални права се нуждаят от нов подход ние не действаме достатъчно бързо, защото темата е прекалено комплексна. Искам да попитам господин министъра, дали няма да е добре ирландското председателство да започне просто един по-общ дебат между гражданите, между представителите на обществеността, е, притежателите на такива права. Дебат за това как могат да изглеждат тези права в новия цифров свят. Министърът, съгласен съм, е, че това е наистина важна сфера. Зная, че комисията е обнародвала документ, който третира редица области и е започнала диалог с заинтересованите. Това разбира се, е свързано с събиране на данни в редица области. И е много важно да чуем заинтересованите какво мислят. Също така, Комисията е подсказала, че може би трябва да се мисли в Европа за по-широка реформа на авторското право. По време на нашето председателство в съвета ще бъде е, проведена дискусия по тази тема. Мисля, че това е сфера, която трудно се поддава на реформи. Естествено, че трябва да бъде постигнато равновесие между потребителите и онези, които създават продуктите на интелектуална собственост. В крайна сметка е, и двете страни имат взаимен интерес от съществуването на правна уредба, която е, гарантира е, успешния растеж на цифровата економика. Мисля, че споделям вашето убеждение, че разискванията трябва да напреднат. Трябва да чуем какво ще ни кажат и заинтересованите субекти и пак повтарям, сферата е тежка, спорна, има различни интереси, които трябва да бъдат интереси, но пак е, повтарям, е, взаимен интерес на всички ние напредък да бъде постигнат на пазара. Така че е, споделям интереса ви в тази е, връзка. Е, очаквам е, това, което ще чуем от заинтересованите и нашите колеги в съвета на министрите също ще го вземат предвид и ще откликнат. Госпожа Лихтенбергер, благодаря ви. Искам съвсем накратко да засегна няколко въпроса. Вие говорихте за търговската марка аз съм с впечатлението, че в последно време с този въпрос малко се злоупотребява и прекалява. Давам пример веднага. Германска фирма патентова е, един диалектен а, е, поздрав от Австрия и а, е, за това пък е, дадена австрийска фирма патентова е, немски поздрав. Това вече е твърде много. Трябва да помислим как да уредим тези неща, защото иначе е, изпадаме в смешни ситуации по отношение на защитените търговски марки. Има какво да се направи. На второ място за авторското право може да се кажат много неща но аз ще повдигна въпроса за пакта за незрящите. А, всеки, а, всяко, всяка уредба на авторското право трябва да предвижда изключения за незрящите, защото техните възможности за достъп до четива са твърде ограничени поради много сложните правни пречки. Ако искаме справедливо отношение към незрящите хора, то наистина трябва да направим голяма отстъпка в това отношение. Въпросът ми е, готов ли сте да направите нещо по въпроса? Става въпрос не да обвържем нещата с така наречените търговски решения, възможни търговски решения. Те не са а, не вършат работа на организациите на незрящите. Що се отнася до патентите, не съм особено вълдушевена от сегашното решение, вероятно знаете това. Но ще кажа само едно. Ако тръгнем по пътя, по който тръгнахме по отношение на марките, няма да се получи нищо друго, освен купища патенти и иновациите всъщност ще бъдат предмет на съдебни решения, а не на технически развития. Патентите наистина трябва да бъдат награда за иновация, да отговарят на съответните критерии, а не това, което сега тръби Европейската патентна служба. Едва ли не, ура, колко много патенти си събрахме. Това не е решение за економическото бъдеще на Европа, особено пък за малките предприятия предизвиква огромни разходи и а, за директивата за счетоводните отчети. Тук проведохме множество заседания, постигнахме доста неща. Останаха само някои открити въпроси. Апелирам да подходите много съсредоточено да изясним останалите а, въпроси, например за приходите, за да успеем да направим нова крачка в тази област. Освен това става въпрос и за клаузата за преразглеждане. Ако не успеем да наложим решението, което и в нашата комисия беше утвърдено, нека да го заложим поне за бъдещето, иначе ще се усъмня в волята на държавите членки да правят нещо извън красивата риторика. Апелирам, а и предполагам, че ще го направите към вас, да се застъпите за намирането на решение, за да подтикнете съвета да подаде ръка на парламента, а не да блокира нещата до безкрай. Разбира се, че сам вие нищо не можете да направите, но аз вярвам в вашата възможност да убеждавате. Е, е, е, Благодаря, госпожо Лихтенбергер, за това, че толкова изчерпателни въпроси зададохте. По отношение на проекта за търговската марка, Доколкото разбирам, комисията ще внесе проекти е, за преразглеждане и на директивата и на регламента през пролета на 2013 година. Ние ще изчакаме да видим в какво ще се изразят предложенията на комисията и след това ще започнем да работим по тях. Очакваме с нетърпение работата си с парламента по тази тема. Поставихте въпроса е, за хората със е, с зрителни проблеми. Е, търсенето на решение в различните преговори в е, Женева е, би трябвало да се увенчае с някакъв резултат към юни тази година и вероятно можем да очакваме напредък. По патентите, това е тема, която оказах сред тези, по които предстои работа. Естествено, че има опасения. Не става дума само за това да се е, учредяват патенти, а да бъдат експлуатирани е, възможностите, които патентите потенциално дават. Е, това е много е, е, важна тема, по която се работи над 20 години и е, вече е дошло време да приведем тези е, норми в действие. Това ще намали разходите за малките и средните предприятия ще е, намали техните трудности, когато трябва да боравят с множество езици и досиета на множество езици и така нататък. По директивата за счетоводното отчитане, е, ние също очакваме и по нея с нетърпение работата си с парламента. Много вече е извършено. Бихме се надявали да постигнем съгласие по известни компромисни решения във връзка с клаузата за преразглеждане. Да, очакваме да работим заедно с парламента. Бъдете уверени в това. Зная, че и вашият председател, и цялата комисия много е работила по тази тема и се надяваме да, да, тя, тази работа да даде плодове през нашето председателство. Господин Масе. Благодаря, господин председателю. Господин министре, както казах днес сутринта на колегата ви и както казах а, миналата седмица на вашия министр-председател в Страсбург, ползвате се с пълната ми подкрепа. Аз не съм за нищо станал евродепутат. Представлявам Астурия, малка област в Испания ние много добре познаваме проблематиката на централизирането и децентрализирането. Подкрепям ви не само защото харесвам Ирландия. И не само защото Ирландия е запореден от няколко пъти председател на, съю... на съвета на министрите – е, подкрепям ви, е, защото е, вие не само говорите хубаво, а сте хора, които превръщате думите си в конкретни дела. И вие специално в тази връзка полагате големи усилия в съвета да постигнете съгласие по теми, които дълго време са били блокирани. Не може да се чака с месеци или с години за едно и също. Evitando a, al gran Beckett, pero deben de apurar en la auditoría. El... Не е необходимо да чакаме Годо, за да стигне една тема до пленарно заседание. Е, много работа ви очаква в краткия срок, който ви е даден, но именно за това трябва да работят е, правителствата. И разбира се, когато се работи, трябва да се мисли за последиците. Като е, член на Европейския парламент, ви уверявам, господин министре, че е, трябва да помислим и за други е, мерки е, извън е, ротационната е, система. Е, да не стане така, че е, концентрираме пазара в е, други области, е, различни от тези, в които има концентрация сега. Министърът, благодаря много за вашата подкрепа. Неуморно ще полагаме усилия в е, тази е, е, сфера. Е, вие е, познавате е, произведенията на един нейрландски автор, е, Шекспир, и мисля, че ако полагаме усилия в тази сфера, непременно трябва да постигнем напредък. Благодаря за вашата подкрепа. Уверявам ви, че ще положим максимални усилия. Много благодаря, господин министр, за това, че дойдохте и отговорихте на нашите въпроси. Цялата комисия пожелава на ирландското председателство късмет, успех. Ние от наша страна ще направим каквото можем, за да бъдат следващите 6 месеца успешни за вас и за целия Европейски съюз. Благодаря още веднъж и приятна вечер. Преминаваме към останалите точки от дневния ред. Първо, точка 32, субсидиарност. Това е част от списъка със становища, обаче колегата Карим го няма и едва ли можем да обсъждаме този въпрос. Сега по точка разни. Някой има ли бележки по точка разни? Очевидно не, значи приключихме и тази точка. Само да ви кажа, че следващото заседание ще бъде на 20 февруари в 9 часа тук в Брюксел. Закривам заседанието. Благодаря.